Right, okay. could you, could you... Моля ви да вземете местата си. Започваме сесията, посветена на фискалната дисциплина и устойчивостта на публичните финанси. Времето така или иначе беше ограничено от самото начало. Ще имате две минути за изказване. Нека да ви напомня това. Естествено, времето ще зависи и от това колко хора са поискали думата. Противно на онова, което беше казано, аз няма да взема предвид поискалите думата по време на предишния дебат, тъй като това беше различен дебат. Така че ако някой иска да се изкаже отново, дори това да са същите хора, моля да попълните своите карти отново. Ще отчета, естествено, вашето искане от миналото. Ще ви съжаля. Сега, по този дебат имаме двама докладчици от Европейския парламент относно това, което наричаме пакета от две мерки, който пък се основава на пакета от 6 законодателни мерки. Жан-Пол Гозес и Елиза Ферейра ще направят кратко представяне. След това ще дадем думата на докладчиците от името на парламентите. Единият от тях е председател на Комисията по бюджет и финанси на Латвийския парламент, господин Рейс. Тук е и заместник председателя на Комисията по бюджет и финанси в Австрийския парламент, господин Кай Ян Крайнер. Двамата гости ще направят кратко представяне и след това ще преминем към дискусия. Моля ви, още веднъж, напомням ви да представите нови искания за изказване, да попълните отново картите, с които заявявате, че искате да се изкажете, защото няма да отчитам тези от миналия дебат. Давам думата сега на Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги. Начина по който Алян Масур представи е, тази първ, това първо заседание явно получи отрицателен ефект, защото той каза, че тук сме приятелите на бюджетната дисциплина. Така или иначе ще говорим за два регламента, които се предлагат от комисията в допълнение на 6 пакета, на пакета от 6 мерки. Сега, проекто регламента, за който аз докладвам, е свързан с засилване на бюджетното и, бюджетни економически надзор на държавите членки които са изправени пред сериозни трудности от гледна точка на финансовата стабилност в еврозоната. Този текст се вписва в контекста на финансовата криза и кризата на държавния дълг в Европа. Време е наистина да извлечем полуки и да направим някои предложения. Действително, последиците за дълга на държавите членки е, ги знаете, могат да бъдат много тежки и по състоянието на държавите, но изобщо във връзка с економическото и социално положение, връзка с заетостта. Затова шесте мерки от шесто пакета трябва да бъдат засилени, поне така решава комисията за да се засили финансовата стабилност в еврозоната. Защото опитът сочи, че някои държави членки а, са принудени да искат финансова помощ. Разбира се, на този етап би било да а, има превентивни мерки, а, но Европейския съюз не разполагаше с съответните е, правни е, инструменти, за да, за да може да е, извърши това. И този пропуск именно трябва да бъде попълнен с тези два регламента. На този етап предложението на комисията, поне по първия текст, не въвежда някакви огромни изменения по време на последното си заседание съвета ЕКОФИН зае позиция по този доклад, без да внесе никакви особени изменения по предложенията, направени от комисията. От страна на парламента обаче е, има известни е, добавки и е, бележки. Първо по добавките, за да се изясни политическото положение, създадено с междуправителствения договор. Ние искаме да се включи в текста на регламента текста на разпоредбите, които могат да бъдат включени. Много от тях наистина могат, с изключение на златното правило. В дружественото право по-скоро бихме могли да говорим за е, пакт между акционери. И така, измененията от наша страна са именно във връзка с това да се включат някои от тези разпоредби в този регламент. Предлагам съвета, странно Екофин не го е поискало, първоначалния текст да се позове на съответно това, което е включено в договора. Много е странно защо самия съвет не го иска. Сега, и правя друго предложение в доклада си съвета на председателите изрази по-скоро благоприятно становище, без разбира се да казва какво ще се случи, но става въпрос за това да установим факта, че държавите членки, които са на ръба на неплатежоспособността, не могат да се справят с натиска, ако не се предприемат някакви специфични мерки – в много държави членки за, в частния сектор съществува система от правна защита. Така трябва да действаме и тук, за да може държавата да разполага с известен период от време, за да въведе съответния план за възстановяване. Това вероятно е предложение, което ще се обсъждате първа и ще има сериозни дискусии, защото наистина огромният проблем е как ще се свърже този механизъм с демократичните механизми в нашите държави членки. Благодаря. Thank you very much. Um, we... Много ви благодаря. Ще включим хронометъра, за да виждате как тече времето. Сега ще дам думата на Елиза Ферейра. Моля ви да се придържате в рамките на максимум 5 минути. De facto, como meu colega Gozes acabou de... Благодаря, госпожо председател. Както току-що каза моя колега Гозес, Европейския парламент е, е ключова институция в взаимодействието си с другите институции. Е, шесто пакета, който бе прият през декември, е именно резултат от това взаимодействие. Този пакет бе е, публикуван през ноември 2011 година. Същевременно комисията изкара два нови проекто регламента за засилване на надзора на държавите членки в еврозоната – и именно по тези два допълнителни текста работим в момента. Познат ви е междуправителствения договор, така както моя колега го нарече пакт между акционери. И в момента какво желаем да направим? Просто да свържем логично всичко това. Искаме също така да преобразуваме този пакет от две мерки в нещо полезно. Колегата Гозес е докладчик по единия е, регламент, а аз съм докладчик по регламента 821 който предлага на държавите членки един и същи е, график за бюджетната им процедура и предлага също така да се предоставят допълнителни правомощи на комисията за искане на сведения и за контрол и за оценка на риска е, от не спазване на бюджетните политики на държавите членки. Измененията, които са внесени в парламента, в момента целят е, три неща – първо, важно е да има връзка между европейския семестър и законодателните процеси в държавите членки. Важно е националната отговорност и възможността за намеса и съответно демократичната легитимност на бюджетните процедури да не се загубят. За това се предвиждат изменения в процедурата, предложена от комисията, така че националният законодателен процес да може да върви нормално при спазване на демокрацията така че наистина бюджетният процес да си протече е, нормално и демократично. Предвижда се също така спазване на равновесие между правомощията на комисията, е, които се засилват в случая, при е, известна закрила на националната легитимност, разбира се, според спецификите на всяка една държава членка. Е, трябва също така и съвета да изиграе нормално ролята си, за да се постигне това равновесие между държавите членки и различните институции, т.е. съвет, комисия, национални парламенти и е, Европейски парламент. Ето това е втората цел на втора поредица изменения. Трета цел последователност между е, бюджетните е, години в държавите членки и законодателните текстове на европейско равнище. На национално равнище трябват национални програми за реформи, които въвеждат действие е, пакта за стабилност и растещ. Всичко, което в момента се работи също така по заетостта и във връзка с борбата срещу економическите дисбаланси. За да може комисията да анализира бюджетната година а, на всяка държава, ще трябва да отчете в анализа си не само целта бюджетно равновесие и баланс, и корекцията на дисбалансите, но трябва също така да отчете връзката и съвместимостта на бюджета с всички препоръки, годишни или многогодишни, които се отправят към държавите членки. Каква е целта? Целта е да има по-силен контрол върху бюджетния баланс на държавите членки, но това да бъде съпъствано с конкретни мерки за координиране на управлението на държавните дългове. И идеята е по-ефективно управление на държавния дълг, чрез създаване на фонд за държавните дългове за онези държави, които все още е, не действат в режим на някакви програми. Ето това са измененията, които ние ще направим с надежда е, наистина да бъдат прияти. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Рейс от Латвия. Благодаря. Госпожо председател, Госпожи и господа, фискална консолидация, която да отчита растежа. Това възможно ли е? Много хора смятат, че двете са несъвместими. Естествено, че трябва да има фискална стабилност, за да излезем от кризата. Трябва да има балансиран бюджет, за да може да предприемем следващата най-важната стъпка – за излизане от кризата, а именно укрепване на солидарността и генериране на устойчив растеж и заетост в всички държави членки и в Съюза като цяло. Устойчиви реформи за намаляване на безработицата са необходими. Освен това, създаването на растеж също е приоритет за Европейския съюз. За съжаление, трябва да кажа, че в последните две години няма централно одобрени инициативи в тази връзка. Мисля, че всички са съгласни, че е много трудно да се установи трайна структурна реформа, но с оглед на съществуващата криза, трябва да кажа, че по-добрата консолидация може да се осъществи, ако се изпълнат три условия. На първо място да се одобри посоката на реформата, на второ място да се въвеждат реформи последователно и на трето и най-важно място Реформите трябва да получават одобрението на обществото. Тези три елемента никога не трябва да се подценяват. Какво постигнахме в Латвия? След като економиката прегря и в крайна сметка се стигна до 17% намаляване на БВП през 2009 година, ние излязохме от кризата. Това се постигна от правителството на Домбровскис. Постигнахме фискална консолидация, установихме стабилен валутен курс, обменен курс за националната валута – Успяхме да намалим сериозно бюджетния дефицит, да възстановим конкурентоспособността и да имаме растеж на БВП от 5,3% през 2011 година. Така че стратегията, която Латвия избра за излизане от кризата, доведе до още по-голямо възстановяване от предвиденото. Държавният дефицит е 4%, т.е. по-малко от е, прогнозните 6%. Така че мога да потвърдя, че е възможно да има фискална консолидация, която да е от полза и за растежа. Естествено, не всяка рецепта може да се прехвърли направо в други е, страни. Трябва да се види кое работи най-добре. Миналата есен така наречения пакет от 6 мерки за економическо управление беше прият. Комисията предложи много важни инициативи. Комисията създаде и новия фискален пакт. Всички тези инструменти имат за цел да нормализират финансовото положение – за бъдеще и ще намалят риска от свръх задлъжнявост. Госпожи и господа, Латвия приключи преговорите успешно. Говоря за преговорите с МВФ и Европейската комисия. Трябва никога да не се връщаме към практиките да харчим повече от това, с което разполагаме. И ето защо имаме тук три законодателни инициативи. Те отговарят на пакета от две мерки и новия фискален пакт. На първо място има изменение в законодателството, свързано с бюджетното и фискалното управление. Сега има една нова устойчива процедура за подготовка за бюджета. Всяка година ще има определена бюджетна рамка тя ще въжи за следващите 3 години. Ще има ново бюджетно планиране в рамките на директивата. На второ място, с оглед на това, че бюджета трябва да е балансиран и ограничен, а не твърде да трябва да кажа, че ще се въведат изменения в Латвийската конституция. Тяхната цел ще бъде ограничаването на безразборните харчове и създаването на финансова стабилност. Третата мярка във връзка с законодателството е закона относно фискалната дисциплина. В средносрочен план ще има действащо законодателство, което ще определя всички тези е, мерки. Те ще се определят и в годишния закон за бюджета. Нашето законодателство вече започнахме да пригодяваме с оглед на новия фискален пакт – ще има изменение на разпоредбите, свързани с изчисляването на счетоводния баланс. Ще има механизъм за автоматични корекции в бюджета и автоматични корекции на платежния баланс. Затова смятаме, че в хода на настоящата година нашето законодателство напълно ще отговори на разпоредбите на фискалния пакт. Надявам се, че моето кратко експозе ви е убедило, че може да има фискална консолидация, която да е от полза и за растежа. Нека да не забравяме обаче, че трябва да има подкрепа на обществото и да има конкретни стрикни действия. Благодаря, казва председателката. Искам да кажа, че за сега са подадени само 5 заявки за изказване. Това означава, че не сме толкова притиснати от към време, но така или иначе, ако искате да се изкажете по отношение на европейското полугодие, това няма как да стане, така че ако искате по тази тема да се изкажете, ще трябва да направите ново изявление. Господин Крайне сега от Австрийския национален съвет. Госпожо председател, уважаеми колеги, през изминалите три години и половина австрийският парламент положи големи усилия за предприемане на ответни действия за справяне с економическата криза. Тази економическа криза се дължи на първоначално разразилата се финансова криза. В много страни економическата криза доведе и до социална криза, която се изрази в повишаване на процента на безработица, най-вече безработицата сред младежите. Какви са причините за финансовата криза? Първо, липсата на регулиране на финансовите пазари. Второ, несъответствие, дисбаланси на ниво економики в държавите от еврозоната. Първо, по нерегулираните финансови пазари. Що се отнася до липсата на регламентиране на финансовите пазари, бяха предприяти редица мерки за подобряване на регулирането. Планират се и някои допълнителни действия не сме приключили работа по една много важна мярка, а именно установяването на данък върху финансовите сделки. По силата на този данък финансовите пазари също ще могат да понесат своята част от разходите за справяне с финансовата криза. Второ, дисбаланса на ниво економики на страните от еврозоната. Мисля, че Фискалният пакт, пакетът от две мерки, както и пакетът от шест мерки са много важни действия за увеличаването на прозрачността, за насърчаването на доверие между отделните държави членки, както и за провеждането на по-строг надзор. Но мисля, че можем напълно да се възползваме от предприятите мерки, ако променим начина по който финансираме и рефинансираме държавите членки. Как ще променим финансирането и рефинансирането не е от значение. От значение е тези нови мерки да доведат до понижаване на лихвите по държавните облигации, както и до постигането на устойчиво ниво на тези лихви. Трето, неравномерното разпределение на просперитет и доходи. Увеличава се разликата между доходите в европейските общества. Продължаваме да налагаме по-високи данъци върху труда в сравнение с данъците върху дохода и капитала. Мисля, че финансовите субекти трябва да понесат своята част от разходите. Данъка върху финансовите сделки е само една от альтернативите. Ако се спрем върху последната тежка финансова криза и действията, които предприеха Съединените щати за справенето с нея, то ще видим, че ще трябва да се обложат с данък най-заможните прослойки от населението, така наречения 1%. Не предлагам да се въведат същите данъчни ставки, които бе предложил Франклин Рузвелт, но трябва да се въведе данъчно облагане на въпросния 1% от населението, което да установи някаква справедливост. Мисля, че сме направили немалко за справяне с дисбалансите, но ни предстои все още много работа. Първо, трябва да се въведе данък върху финансовите сделки. Второ, трябва да се осигурят източници на финансиране, различни от финансовите пазари. Трето, трябва да се обложат с данък най-заможните прослойки. Четвърто, Успех може да се постигне единствено чрез комбиниране на консолидацията с насърчаване на растежа и заетостта. Особено важно е да се осигури растеж, да се спре нарастването на процента на безработица, дори да се намали този процент. Говоря от името на страна, в която има сравнително нисък процент на безработица, но все още го смятаме за висок. Ще ви цитирам едно интервю с високопоставен представител на Европейската Централна банка, интервю с Wall Street е, Journal. В него този служител заяви, че традиционният европейски социален модел вече принадлежи на миналото, но аз не смятам, че това е така. Именно в онези страни, в които се заложи на добра система на социална закрила, кризата бе преодоляна по-бързо. Второ, не смятам, че и изборите представляват риск или проблем. По-скоро непровеждането на избори води до рискове и проблеми. Трето, сутрин не чета първо борсовите бюлетини. По-добре е всяка сутрин, когато четем вестниците, да поглеждаме процента на безработица. Председателката, благодаря на всички. Сега ще дам думата на желащите да се изкажат. Това ще са само представители на националните парламенти. Тези изказвания са необходими на нашите докладчици, така че те да могат да ги отчитат при работата си и тук. Може да се запишете на списъка с желащите, ако все още не сте го направили. Давам думата на представителя на Френския сенат. Много благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. Първо въпрос към госпожа Ферера, която преди малко в изказването си говори за фонд за държавните дългове. За държавите, които все още не са в затруднено положение и не знам каква е връзката с съществуващите е, средства в момента. Освен това, госпожо председател, искам да наблегна на значението, по мое мнение, на проектите за бюджетен план, такива каквито изглеждат в е, предложения текст, които ще трябва да се предоставят най-късно до 15 октомври съответно е, средносрочно представяне на бюджетните планове най-късно до 15 април. По годишните планове трябва да се разбере, че процесът може да има преки последствия. Според мен, тук разбира се не трябва да сме шокирани, просто е достатъчно да го знаем. Преки последствия върху законодателния процес в държавите членки. Защото ако има изпращане и връщане, съответно по време на есената сесия, един национален парламент ще трябва да измени бюджета си, преди края на обсъждането. Иска ми се тук обаче да получа пояснение. Указанията, които се дават за бюджета за следващата година, трябва да позволяват на компетентните инстанции в Европейския съюз да получат ясна представа не само по целите, свързани с развитието на разходите, но също така и по условията, в които тези разходи ще бъдат правени. Какво искам да кажа? Че да се утвърди просто стандарт няма да е достатъчно. Отвъд стандарта трябва да сме способни да, се, да обясним всеки един разход перо по перо. Би ли ви било възможно да коментирате този аспект на нещата? Искам да кажа, че във Франция положението е особено, защото ние всяка година разглеждаме два финансови закона. Първо за държавния бюджет и е, другия закона за финансирането на социалното застраховане. И тук виждате представител, който изработва този закон. Тази процедура е особена в Европейския съюз и съответно как ще стане и формирането, съответно предоставянето на информация и връщането в рамките на бюджетните планове. Европейския съюз дали ще консолидира двата документа и по-специфично в разходната част и вероятно би било полезно наистина да се задълбочи този аспект. И накрая, когато става въпрос за бюджетното планиране, Има нещо, което може би не съм разбрал добре в текстовете. Става въпрос за разликата между средносрочните бюджетни планове и програмите за стабилност такива, каквито до сега ги е, разработвахме. Трябва ли да се изчита, че първите заместват вторите? Или пък, може би, има някаква методическа разлика между двата документа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Би било добре да имате не само въпроси, но и предложения Естествено ще дам време към края на дебата за отговори. Сега ще дам думата на госпожа Линда Харисън от Великобритания, председател на подкомисията по економически въпроси. Благодаря, госпожо председател. Искам да коментирам първо европейското полугодие. Аз съм член на опозицията Настоящото правителство приветства европейското полугодие. Аз бях член на така наречената комисия ЕМАК в Европейския парламент преди години и тук говорихме за европейски насоки. Мисля, че европейското полугодие е нещо като актуализиран вариант на този проект изменен вариант. През март миналата година публикувахме първия доклад относно финансовата криза. Решихме, че липсва политическа решимост. Сметнахме, че не е добре да се рита страна, която е изпаднала в нокдаун. Съответно, в нашия доклад, публикуван миналия месец, където и вие присъствахте, между другото, казваме, че трябва да има способност, растеж в Европейския съюз, това трябва да са приоритетите. Председателя Барозо говори за завършването на вътрешния пазар. Ако има нещо, което сме забравили да свършим, когато става въпрос за растежа, е да проявим малко по-голямо желание за приключването на работата по вътрешния пазар. Ако го бяхме направили, нямаше да има такива проблеми сега. Във връзка с Европейската централна банка виждаме, че сега има улесняване. Подпомагат се две банки. Има обаче лимит по отношение на устава на банката, ограничения, които пречат по отношение на облигациите, говорим за еврооблигации, Барозо говори за проектни облигации. Аз мисля, че частния сектор ще приветства такива облигации и те ще са част от пътя към създаването на по-конкурентна европейска економика. Приветстваме пакета, който предвижда спасяването на Гърция. Не знаем дали става въпрос за 1 трилион за, за фонда, това като втора мярка или за 750 милиарда и накрая консолидация на банките, тези три елемента. По отношение на така наречения фискален пакт, Камерата на лордовете смята, че не би трябвало да има такива притеснения тук, макар че едно от притесненията на британското правителство е, че може да се нанесе вреда на някои държави членки и на някои техни пазари в частност. Ние смятаме, че това няма да се случи. Смятаме обаче, че в някои области, като финансовите услуги, може да има известна предпазливост. Естествено, данъка върху финансовите сделки може да подпомогне набирането на собствени ресурси, но бих искал да попитам господин Барозо, защо той не получава експертна информация и от дирекцията в комисията, която отговоря за бюджета. Защо той иска информация само от комисията, от дирекцията, която се занимава с економика. Разбрах от колегите в моята комисия, че те са готови да разгледат различни предложения. Ние можем да ви дадем копия на нашия доклад. Имаме и други доклади, които постоянно се обсъждат, например, по отношение на кредитния рейтинг на държавите. Аз Смятам, ние смятаме, че не трябва да има агенция за кредитен рейтинг за целия Европейския съюз. В заключение трябва да кажа, че ще публикуваме нашия доклад относно многогодишната финансова рамка. Този бюджет за многогодишната рамка трябва да мобилизира Европа, но трябва и да е достатъчно гъвкав, тъй като визията Европейския съюз до 2020 година не трябва да подкопава например, усилията по кохезионния фонд. И накрая трябва да кажа, че трябва да има европейска добавена стойност. С други думи, трябва да разбираме защо работим и на европейско ниво, а не само във връзка с определянето на националните бюджети. Председателката. Мисля, че ако всички се изказват толкова дълго, няма да получим никакви отговори, но трябва да чуем естествено и онова, което вие смятате. Сега ще дам думата на Едуардо Кабрията от Португалия, председател на Комисията по бюджет. И всъщност господин Кабрита е името мае. Бих искал да поздравя колегите от Европарламента, както и колегите от националните парламенти. И искам да се съобразя с предложението на Елен Ламасур от края на предишната сесия и да кажа, че бихме искали наистина да разширим диалога между националните парламенти. Португалския парламент в бюджетно-финансовата си комисия придава много сериозно значение на анализа на шесто пакета. Това стана в присъствието на госпожа Ферера, например. Същото въжи и за пакета от две мерки – ние сме държава, в която съществува политически и социален консенсус около програмата за програмата на предишното правителство. Опитваме се да разберем кое е най-необходимото в момента. И подобни срещи като днешната са много важни в случая. Трябва европейския семестър наистина да доведе до повече Европа. за да разберем добре проблема, с който се сблъскваме, трябва да разберем, че това не е ирландски проблем, гръцки проблем, португалски проблем. Става въпрос за европейски проблем, т.е. трябва повече координация, повече връзка между отделните политики, повече солидарност и по-малко изолация по-малко наблягане на чисто националните перспективи. Фискалния пакт ще бъде ратифициран тази седмица. вследствие на анализа, мисля, че става ясно, че прекалено малко значение отдаваме на координирането между бюджетните политики. В Португалия много голяма част от предприятията на борсата са прехвърлили седалището си в данъчни обежища. За това става ясно, че няма достатъчно координирани мерки, които да насърчат растежа. Няма достатъчно усилие на европейско равнище – по борбата с безработицата. Не полагаме достатъчно усилия, за да регулираме е, финансовия сектор. Това става ясно, защото просто наистина няма координация. Вижте колко ни е трудно наистина да въведем на европейско равнище данък върху финансовите сделки. Много ни е трудно да стартираме еврооблигациите. за които толкова говорихме. Ето защо, според нас, европейския семестър има смисъл само ако наистина съответните мерки възвърнат европейския дух и доведат до повече Европа, а не водят до повече е, разделяне и не водят до изкушения да не се спазват правилата, защото отначало наистина и най-големите и най-силните държави не спазваха правилата и не трябва тук да се правим, че проблемите засягат само някои, а не всички. Не, проблемите ни засягат всички и всички трябва да полагаме усилия. Какво ни трябва? Трябва наистина да свържем економиите с проекти за растеж и политики за заетост в едни солидарни рамки. Ето това искаме в Португалия. Благодаря. Next, uh, from Remain... Председателката. Следващият оратор е председател на Комисията по економически въпроси към Румънския парламент. So, uh, is... Моето лично мнение е, че трябва да обсъждаме пакета от две законодателни мерки и пакета от шест законодателни мерки в тясна връзка с фискалния пакт. Тъй като последиците от приемането на фискалния пакт ще са много важни в бъдеще. Благодарен съм за разискванията, които провеждаме днес тук, тъй като подобни разисквания не се провеждат в нашите страни. Разисквания като днешното ни дават възможност да си изясним някои от разпоредбите в фискалния пакт, като например разпоредбите в член 3 или процедурата предвидена по член 7. Но искам да повдигна един друг въпрос. Фискалният пакт е важен, тъй като въвежда два нови ключови показателя – показатели, които към момента не са определени много ясно. Първо, структурният дефицит. Следя статистиките на МВФ и на Европейския съвет. Те са различни. Имам предвид статистическите данни за структурния дефицит в отделните държави членки. В Румъния структурният дефицит през 2008-2009 година е много висок. Има разлика от 1% и половина между данните за Румъния, представени от МВФ и данните представени от комисията. От това става ясно, че трябва да хармонизираме методите за изчисляване. Трябва да въведем много точни критерии. Второ, мисля, че един от основните показатели е потенциалният размер на БВП. Много други показатели се основават именно на потенциалния размер на БВП. Няма метод за изчисляването на потенциалния размер на БВП. В Румъния, например, ако се вземат предвид 2% потенциален растеж на БВП, то това ще ни даде представа за шансовете на страната за развитие в бъдеще. Все още има разлики между Румъния и развитите страни членки в Европейския съюз. Не знам как можем да преодолем тези разлики, като се имат предвид настоящите правила. Въпросът ми във връзка с фискалния пакт е следният – Взети ли са предвид ефектите от този пакт върху всяка отделна държава? Анализирано ли е как ще се отрази той върху отделните държави по отношение на сближаването на економиките им в реално време, а не само в номинално измерение? Председателката. Благодаря. Давам думата на председателя на Камерата на общините в Британския парламент. Благодаря, госпожо председател. Загрижен съм най-вече поради това, че се предвиждат принудителни мерки. Мисля, че това е един сериозен проблем, сериозен проблем за националните парламенти. Той не засяга само британския парламент – Националните парламенти трябва да разполагат с изключителни прерогативи за разходната част, както и за данъчното облагане. За това са избрани и представителите в националните парламенти. Запознах се с документа, публикуван от Европейския парламент. Трябва да кажа, че когато Европейският парламент говори за Европейска конференция по финансовите въпроси, в документа се твърди, че трябва да се проведат изключително трудни и деликатни преговори. Във връзка с финансите на ниво Европейски съюз. Очаква се министрите на финансите на държавите членки да докладват пред Европейския парламент за мерките, които смятат да предприемат. Но според мен министрите в държавите членки следва да са подотчетни само на националните парламенти. Какво искам да кажа с всичко това? Предвижда се механизъм за приемане на законодателни актове, който сам по себе си е недемократичен. Да не говорим за обратното квалифицирано мнозинство. Предвижда се механизъм за упражняване от страна на Европейския съюз на правомощия, които следва да спадат изцяло към сферата на компетенции на националните парламенти. Второ, бяхме свидетели на принудителни мерки по отношение на Гърция. Много хора смятат, че Гърция изобщо не е трябвало да се присъединява към Европейския съюз. Мисля, че това е един много сериозен въпрос, върху който трябва да се спрем. Обстоятелствата, при които бе приета Гърция в Европейския съюз и в еврозоната, са проблем. Те доведоха до проблемите, с които се сблъскваме в момента бяха предприяти принудителни мерки за разрешаване на огромните финансови проблеми, предизвикани от действащите учредителни договори. Това също е сериозен проблем. За справяне с кризата бяха назначени служебни правителства, състоящи се от технократи. Това не са правителства демократично избрани от народа, економическите методи трябва да се разглеждат не на техническо, на експертно ниво. Те трябва да се поставят в по-широкия контекст на цялостния процес. Цялостния процес не залага на анализиране на причините за кризата. Не мисля, че можем да стимулираме растежа, ако не стимулираме дерегулирането. Чрез дерегулиране можем да дадем повече възможности на частния сектор, на малките и средните предприятия мобилизирането на все повече и повече средства за подпомагане на държавите членки не е основание да продължаваме да критикуваме финансовия сектор. Не мисля, че ако облагаме финансовия сектор с повече данъци, ще можем да се справим с проблеми като безработицата. Това ще доведе само до допълнителни проблеми, като например до радикализиране на политическите позиции, било то в лявата или дясната част на спектъра. Трябва да намерим решение, което да се основава на стабилност, координиране и растеж, но не мисля, че предлаганите мерки ще доведат до това – те ще доведат до много по-голямо разделение. Мисля, че основният проблем е липсата на демокрация. До момента, слушайки изказванията, не мисля, че говорим за същинските проблеми, а те се коренят в действащите договори. Благодаря, Силви. Знам, че е, искате да отговорите относно економическия диалог, но първо ще дам думата на някои други колеги преди на вас. Сега от Литва господин Главецкас, той е председател на Комисията по бюджет и финанси. Тук ли сте? Okay. Добре, ще заделя тази молба щом го няма колегата, сега представителя на Чешкия сенат, господин Шевчик, председател на Комисията по европейски въпроси. Е, за позвания за организование тото сеткани. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да ви благодаря за организирането на тази среща. Аз съм убеден, че ще продължим този диалог и на други срещи, където ще бъдат канени националните парламенти, на срещата на Козак, например. Аз тук представлявам партията на власт, която обаче не разполага с мнозинство в парламента и за това положението ми е малко странно. Но нека да ви дам някои сведения за Чехия. Вие знаете, че Чехия не прие фискалния пакт, но въпреки това подготвя закон в същия дух. Тоест бюджетна дисциплина. Това е дискусия, която ние провеждаме отдавна, още преди гръцката криза. Знаете, че през 2000-та година също бяхме затруднени с банковата си система някои банки задлъжняха прекомерно и така през 2000-та година вече разрешихме някои от е, проблемите до някъде предварително в сравнение с настоящото положение, така че може би не е излишно да се е, получим от чешкия опит. Е, Чехия тогава плати доста висока цена. За това се обсъждало и в Екофин. Ние сме допринасяли и за подпомагане на държави членки, които задлъжняват е, е, вследствие на споразуменията с МВФ. Сега искам да взема повод от казаното от е, великобританския колега. Семестъра не трябва да представлява някакъв диктат за държавите членки, да им се каже точно по какъв начин трябва да управляват бюджета си. Това ще ни лиши именно от конкурентоспособност в Европейския съюз. Това е известно предимство, с което ние разполагаме в областта на конкурентоспособността. Повярвайте ми, солидарността не може да доведе до решение и до справяне с кризата решението е в растежа и в заетостта за европейските граждани. Това много често се казва в рамките на стратегията 2020. Изискаме повече работни места. Ето това са насоките, които наистина ще е, ни помогнат повече. Трябва да се отървем от всякакви бариери във вътрешния пазар и точно това е с най-висока стойност в интеграцията. Що се отнася до данъка върху финансовите сделки, той сигурно ще увеличи европейския бюджет, но няма да разреши кризата. Данъка върху големите богатства също. Не мисля, че трябва да изискваме някакви равни условия за подобни данъци, макар че въпросите, разбира се, са легитимни. Във всеки случай е, много се радвам, че ще продължава диалога помежду ни. Благодаря. Благодаря. Сега Томас Бърн от Ирландския сенат. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко по отношение на положението в Ирландия и нашия опит е, от миналото Фискалното положение е, в Ирландия би трябвало да отчита фискалния пакт. Това беше така поне до 2008 година, от нашето членство до 2008 година. Тогава, до 2008, ние е, управлявахме добре нашата економика. След това се видя обаче, че някъде сме сбъркали, така или иначе. Видяхте какво стана. Трябва да се върнем, както казаха колегите, към економическия растеж, да поставим ударението върху безработицата, най-вече младежката безработица. Това е нещо много важно, както каза и колегата от Румъния. Фискалният пакт в Ирландия може да бъде подложен на референдум и това трябва да се вземе много сериозно искаме да създадем фискална дисциплина, действаме решително, но когато говорим за растеж и работни места, май не сме толкова положително настроени. Растеж трябва да има, според мен. Ние извлякохме голяма полза от растежа през последните години. Липсва фискален регламент в Европа. Би трябвало Европейската централна банка да има по-засилена роля, за да разрешим проблемите. Въобще трябва да се заложи повече на демокрацията. Много от разпоредбите в момента не залагат на демокрацията. В пакета от две законодателни мерки се предвижда проект на бюджет, това може и да е полезно, но тук няма да се стигне до радикална промяна, поне що се отнася до Ирландия. Предполагам, че и за Великобритания ще е така. Бюджетният процес в Ирландия общо взето винаги е бил много демократичен. Какво имам предвид? Целият политически цикъл за много години напред се основава на бюджета и всъщност гласуването като цяло се основава на, на предвидения бюджет. Миналата година, естествено, имахме един лош натрупан опит от гледна точка на едно предложение за ДДС, което беше породено първо в немския парламент и беше прехвърлено след това в ирландския парламент. Не би трябвало да изпускаме от поглед бюджетния процес, защото хората ще загубят увереност в Европа. Сега от името на България Валентин Николов, заместник председател на Комисията по економическа политика. Уважаеми колеги, Искам да кажа, че българският парламент даде мандат на нашето правителство да преговаря и да подпише съответно пакта за стабилност, като имаше едно условие категорично <clears throat> да не се води до хармонизация на данъците в Европейския съюз, на общата данъчна политика. Искам да кажа още, че България още 2010 година с предложение изменение на закона за бюджета сложи прагове както на бюджетния дефицит от 2%, така съответно и на разходите спрямо брутния вътрешен продукт на 40%. Като в момента той в България е около 33,5% от брутния вътрешен продукт. Искам да кажа, че България още тогава, преди да се заговори за този пакт за стабилност, в нашето общество се проведе тази дискусия и постигнахме тази консолидация на мнението. Но при всички случаи, ако има хармонизация на данъчната политика в Европейския съюз, това ще накара да загубим нашите конкурентни предимства и да не можем да изпълним нашата конвергентна програма. България съответно и преди 2008 кризата и след 2008 кризата постига добри фискални резултати. Тоест тя е намалила своя бюджетен дефицит, като за 2012 година той трябва да бъде 1,3%. Задлъжнеността към брутния вътрешен продукт е 19% към 2012 година край, е предвиден в бюджета ни. Но Всичките тези фискални правила, разбира се, са на гърба на българския народ и усилията на политическата ни класа. Един от нашите основни търговски партньори, Гърция, знаем, че е в рецесия. Това, разбира се, поражда съответни неимоверни усилия от нашата страна, за да можем да преструктурираме нашата економика и съответно да намалим дефицита в текущата ни сметка, който в момента е с 1,8% излишък за 2011 година. Моят въпрос е дали не е необходимо, освен механизми за недисциплинирани страни, които автоматично да бъдат задействани с новия пак за стабилност, да не се търсят варианти за поощрение на страните, които изпълняват и даже служат за пример в региона си за своята фискална стабилност. Защото знаете много добре, че въпреки тези фискални мерки, които България предложи и защитава, то при всички случаи растежа на брутния вътрешен продукт и заедостта, която намаля, още не са намерени достатъчно механизми в България, за да могат да бъдат поощрени. Макар и България в момента да има растеж, въпреки коригираните прогнози на Европейския съюз за една от петте държави с най-броен растеж, то при всички случаи то не е достатъчен за България. И си мисля, че едни такива мерки за поощрение биха дали много добър резултат за такива страни за поощрение на фискалните цели. от друга страна за нас е необходима повече яснота и как ще се процедира в случай че националният парламент отхвърли направените по предложение на европейската комисия промени в проектобюджета на държавите членки и как това ще се отрази на изпълнението на бюджетната процедура като цяло. мисля че това са важни въпроси на които би трябвало да намерят отговор. благодаря. Thank you very much. Uh, now... Благодаря. От името на Европейския парламент Силви, ако има готовност. Господин Кеш напусна залата, но някой друг ще му предаде какво си казала. Благодаря, госпожо председател. Жалко е, че господин Кеш си тръгна. Именно това искаме да избегнем, а именно да няма разискване. Аз бях докладчик по темата за економическия диалог. Целта на економическия диалог е много проста. Економистите биха казали, че тя е да се взема предвид въздействието на националните политики върху политиките извън държавите членки. Към момента няма отчетност, няма контрол. Министрите на финансите на държавите членки имат възможност, предвижда се възможност, те да се обърнат към Европейския парламент и да обяснят предвидените от тях мерки. Какъв е проблемът с едно такова разискване? в коя демокрация разискванията в общественото пространство се ограничават единствено с националните парламенти. Ако ние тук вземем погрешните решения, може да се срине лондонското сити. А ако в еврозоната бъдат направени някакви грешки, то последиците ще бъдат понесени от държавите членки. Економическият диалог – може да се тълкува като опит от страна на Европейския съюз да наложи контрол върху държавите членки, но той може да се тълкува и като опит да отразим реалността в един глобализиран свят, като опит за установяване на дискусия. Благодаря ви за вниманието. Следващия път ще се опитам да разисквам с някого, който действително присъства в залата. Председателката, благодаря. Следващият оратор е представител на Белгийския парламент, председател на Комисията по финанси и бюджет Мириел Георгинс. Наистина много се радвам, че можем съвместно да дискутираме. Още повече, че аз съм част от опозицията в Белгия – Знаете, че ние в Белгия обаче е, мнозинство сме за Европа и за повече хармонизация. И то хармонизация в е, всички е, сектори. И така аз не се разграничавам от повечето от колегите в Белгия. Сега във връзка с това, което вие правите в Европарламента и работата на докладчиците – мисля, че трябва да сме предпазливи по отношение на двата проекта за регламент. Те трябва да пазят начина по който държавите членки извършват техните консултации с техните социални партньори. Трябва да може да се спази начина по който е организирано публичното обслужване и в никакъв случай е, тези начини на работа да не бъдат застрашени чрез механизмите за надзор или механизмите за внасяне на корекции от страна на комисията. Присъединявам се към необходимостта да се преразгледа малко сроковете, за да може наистина парламентите в момента, в който изработват или участват в обсъжданията на националните бюджети, вече да разполагат с това, което комисията изказва като препоръки, защото иначе ще стане една доста неприятна игра, дори когато държавите не са федерални. Така че наистина сроковете трябва да се преразгледат. Мисля също, че е много важно за целите и за отчетните данни, да се постигне някаква равнопоставеност не само на бюджетните елементи, но също така и социалните, екологичните елементи, е, всичко, което е свързано с борбата е, срещу безработицата и съответно с заетостта. Мислим също така, че е важно, а ми се струва, че никой до сега не го спомена, по-специално за докладите, е, важно е комисията да обясни с какви параметри ще работи и какви показатели са залегнали зад анализа, който ще прави при надзора на е, бюджетите на държавите, както и при е, корекциите, които ще иска да се внесат. Друго важно нещо според нас, когато една държава е, спазва тези препоръки, но въпреки това не може да се справи с затрудненията, все пак да не тегли е, сама последиците си. Това е нещо много важно, защото в случая държавата е последвала препоръките. Иска ми се също така да получа разяснение е, за положение, при което когато е, държавата членка е, на ръба на, на затруднението е, иска някакъв срок за въвеждане на плановете. Искам точно да знам какво имате предвид, когато говорите за такава ситуация. Сега, когато става въпрос за надзора над затруднените държави, ми се струва, че е важно също да има изискване за по-добро определение на сериозни трудности. Как ще ги идентифицираме? Дали за какво става дума, кои са критериите и какво включваме в тези сериозни трудности? Иначе се присъединявам към вас, когато става въпрос за необходимост от фонд, който да позволи именно неосвоените структурни средства да бъдат включени в нови инфраструктури и също така съвета на министрите да може да действа отвъд комисията и препоръките на комисията. Освен това, какво поле за действие остава в дискусиите между Европарламента, съвета и комисията по тези проекторегламенти? И от момента, в който се включат задълженията, условията на, на новия договор, какъв смисъл може да продължи да има в настоящите разпоредби. Искам да чуя вашето мнение. Uh, Благодаря. Сега стигаме до господин Джан Карло Джорджети, председател на комисията по бюджети в Италия. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да започна с няколко бележки по европейския семестър. В светлината на италианския опит ми се струва, че това е твърдо полезно средство, наистина, но някакси е, откъснато от действителността. Действителността е следната. Съществува риск от е, пълно преобръщане на е, бюджетното програмиране. Нека да се върнем на Италия. Плана за стабилност и сближаване от миналата пролет бе напълно изменен. Наложи се да го променим напълно. Не толкова поради заплахите от санкции, колкото заради развитието на пазарите. Мисля, че пазарите наистина променят нещата. И това накара нашето правителство да предприеме известни мерки. Така че не става въпрос толкова за оценките от Европейската комисия. По-скоро финансовите пазари промениха нещата. и може би също агенциите за кредитен рейтинг влияят. Италия е по пътя на финансовите економии, има много голям дълг и в следващите месеци ще се възприеме конституционна промяна, за да се впише златното правило Но по този повод бих казал, че рецептата е ясна. Въпреки това искам пояснение по това какво разбирате под независим орган за оценка. Този орган към парламента ли ще бъде? Можете ли да ни дадете малко повече пояснение? Освен това се говори за финансова строгост или финансови економии, добре, но растежа е нещо друго. И ако трябва да се прицелим в растежа, това е вече свързано с други неща. Нека да ви дам пример. Не мисля, че приходите във връзка с кредитите могат да имат раз... еднакви последици при различни системи, защото британската система, например, е много по-различна, отколкото италианската система, която се основава на кооперативи и на малки и средни предприятия. Благодаря. Сега господин Тави Ройвас от името на Естония, председател на Комисията по европейски въпроси. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Чухме, че Финландия е една от страните, която е имала балансиран бюджет още преди кризата. Това въжи обаче и за Естония, за Люксембург, за Швеция. Швеция не е в еврозоната, тя е в зоната на шведската крона, но така или иначе може да бъде давана за пример, когато става въпрос за управление на своите финанси. Значи, 4 държави от 27 се справят много добре. За да имаме успешна економика, трябва да имаме добре контролирани обществени финанси. Тези четири страни доказват това. Те са много успешни економически. Всеки трябва да може да се грижи добре за своите пари, особено парите на данакоплаците. Ще ви дам един пример. Има една страна, която има 30 пъти или 30% по-скоро по-голямо БВП от Естония, а заплатите са два пъти по-големи. Това не е устойчива политика. Миналия четвъртък в парламента ние взехме решение да подкрепим онези, които в момента са в тежко положение. Имаме нужда от структурна реформа. Сега, в ситуацията на криза, имаме възможност за такава структурна реформа, нашите гласоподдаватели разбират по-добре онова, което правим, когато им обясняваме защо го правим. Естествено, не може да има единен подход за всички. Ако погледнете обаче данните, цифрите ще видите, че има известна връзка между доброто финансово управление, простото данъчно облагане и економическия успех. Знам, че има страни, които са получили средства в държавната хазна не защото са увеличили данъците, защото са намалили изключенията в данъчното облагане. И трябва да се получим. Благодаря. Сега отиваме наистина към Финландия. Кимо Саси, председател на Комисията по финанси. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, кризата с държавния дълг в Европа е едно отрицателно явление. Кенсианската теория гласи, че във времена на криза трябва постоянно да се увеличават разходите. Политиците приложиха тази теория и видяхме докъде стигнаха. В Европа сме изправени пред два проблема. Първо, отделните държави членки и по-точно лихвените проценти върху техните облигации не се определят правилно. Още преди години лихвения процент върху гръцките облигации трябваше да е поне 8%. В момента се опитваме да намалим лихвените проценти по държавните облигации. Това може да има краткосрочен ефект, но може да се окаже опасно в бъдеще. Европейската комисия предлага да се въведат еврооблигации, общи облигации за еврозоната, които да са с ниски лихвени проценти във всички държави от еврозоната. Това може също да има много опасни последици, да доведе до големи проблеми. Мисля, че комисията не разбира в какво точно се състои проблемът. Още едно предложение на комисията, което според мен беше странно, бе да се създаде обща Европейска агенция за кредитен рейтинг. Тази агенция логично би постановила високи кредитни рейтинги за Гърция и други подобни страни. Кой би се доверил в нейните анализи? Дефицитът по търговското салдо и по платежния баланс. Това е още един проблем. Няма сигнали, не се отправят при сигнали за такъв дефицит предварително. Комисията отправя предупреждения едва когато вече е прекалено късно. Мисля, че трябва да разгледаме причините за кризата. Само така ще можем да я разрешим. Не бива само да тичаме след събитията. Така няма да постигнем нищо. По предложенията за бюджетен контрол, за упражняване на надзор върху страни с сериозни затруднения, мисля, че тези предложения ни отвеждат в правилната посока – ще доведат до увеличаване на бюрокрацията, но явно са крачка напред. Действително е необходимо да се насърчи стабилността в цяла Европа. В Финландия действаше много добра система. Бюджетната рамка се изготвяше за срок от 4 години. След изтичането на тези 4 години, економиката трябваше да е добре балансирана. Финландия по този начин показа, че когато решенията се предприемат, се вземат, извинете, своевременно, то може да се оказва контрол и върху економиката. Ако разгледаме предложенията на комисията, ще видим, че се предвижда много високо ниво на бюрокрацията. Ограничени са обаче ресурсите, с които разполагаме. Ето защо комисията трябва да заложи ясно своите приоритети. Комисията според мен не залага точните приоритети. Унеси държави, които са с нисък кредитен рейтинг, които имат проблеми с националните си бюджети, трябва да са обект на по-строго наблюдение от страна на комисията възниква проблемът с правомощията на комисията и с бюджетния суверенитет на държавите членки. Трябва да се намери решение на този проблем. Трябва да се уточни какви са приоритетите на национално равнище и какви са приоритетите на ниво Европейски съюз. Споменахме и за стоеността 0,5%. Как точно се изчислява тази стоеност? Надявам се че няма да се стигне до безкрайно разискване за критериите, но трябва поне до някъде да ги уточним. Трябва да е ясно, че трябва да се предприема действия срещу онези държави, които не изпълняват критериите. Трябва да се наблегне на това, че ако държавите членки и извършват необходимите действия на национално равнище, то няма да има особено голяма необходимост от намеса на Европейския съюз. Председателката. Благодаря. Хронометърът засече по време на вашето изказване. Следващият оратор е председател на Комисията по финанси към Словенския парламент. Благодаря. За мен е чест да участвам в днешното разискване за економическите и фискалните политики с представители на други държави членки. Няколко факти за Словения. От доста време насам Словения е сред онези държави членки, които извършват успешна економическа политика и поддържат ниско ниво на държавния дълг и дефицита. През изминалите три години обаче се оказа, че кризата се е отразила върху Словения по-неблагоприятно, отколкото върху други държави членки. Така, например, държавният дълг се увеличи два пъти, въпреки че продължаваме да спазваме критериите от Маастрихт. Новото правителство изготви програма, целяща консолидиране на публичните финанси. През 2012 ще бъдат направени изменения в бюджета, в резултат от тези изменения бюджетният дефицит ще възлиза максимум на 3%. За тази цел ще са необходими много строги економии. Приемаме и мерки за смекчаване на ефекта от строгите економии, т.е. високите данъци върху трудовите възнаграждения ще бъдат понижени. Ще бъдат предприяти мерки по отношение на банковата система. Това ще са мерки за насърчаване на банките да предоставят кредити на малките и средни предприятия. Важна задача за Словения и за другите държави членки е прилагането на така нареченото златно фискално правило. То ще бъде прогласено в нашата конституция. Във връзка с това правило възникват няколко въпроса. Един от тях е как точно то да залегне в Конституцията. Подобно правило е залегнало в Конституциите на Германия и Швейцария. В Съединените щати то също до някъде се прилага но в различните държави, в които се прилага това правило, се определя по различен начин. Различен е таванът за дефицита. Определенията в Германия и Швейцария са доста сходни, например. Мисля, че с течение на времето ще трябва да приемем едно по-хармонизирано определение за златното правило в Европейския съюз. Има и още един въпрос. свързан с създаването на така наречения паричен съюз. Говори се и за създаването на фискален съюз. Някои са по-скептично настроени към тази идея. Мисля, че трябва да изготвим определение на фискалния съюз. Вече са правени няколко такива опити на ниво Европейски съюз, например чрез хармонизиране опити за хармонизиране на ДДС и на данъчното облагане. Благодаря. Беше предвидено да направя кратко обобщение, но въпроси бяха зададени конкретно към двамата докладчици, така че аз предлагам първо да им дадем думата, за да отговорят на тези въпроси, които са свързани най-вече с техните доклади и след това ще се опитам да отговоря на въпросите с по-общ характер. Елиса получи въпроси на много ранен етап от Френския парламент. Благодаря, ще говоря на английски, за да спестим време. Ще се опитам да взема отношение по два или три въпроса, които бяха свързани с моя доклад. Спомена се проблема с реалната конвергентност, сближаване, как да се създадат условия за работа с структурния дефицит. Реален проблем е това. Проблема за методологията е много важен. Мисля, че ще трябва да изготвим някаква обща стратегия по този въпрос. Измерението на макроекономическите дисбаланси, ново измерение, въведено от пакета от 6 мерки, показва, че трябва да разберем как функционира по-добре вътрешния пазар и как се създават различни условия в Европа. Ние трябва да разберем защо, например, Швеция, Холандия, Германия и Люксембург имат висок излишък, както беше споменато, а 20 страни са в постоянен дефицит и за някои от тях то е много голям. Така че ще трябва да видим защо има такова различно въздействие на функционирането на вътрешния пазар. Данъчните въпроси не могат да бъдат загърбени тук, както и намесата на някои политики от страна на съседите. Опитваме се да създадем обща рамка. Ето защо аз ще спомена тук публикуването на проучването за пазарната економика. Това проучване ще е преди информацията от комисията. След това на държавите членки ще се даде достатъчно време. Ние предлагаме да се промени крайната дата за представяне на проекта за бюджет е, от 15 октомври на 30 септември, за да може между 30 септември и 30 октомври да има достатъчно време комисията да обсъди плана на различните държави членки и до 30 ноември комисията трябва да има възможност за становище по този бюджетен план, като на комисията ще се даде възможност да отправя критики само в рамките на две седмици. Тя ще се намесва тогава, когато има негативна намеса върху функционирането на демокрацията. Последният ми коментар е свързан с фонда за спасение и облигациите, е, наречени стабилизационни. Тук е, позицията е много ясна. Парламента прие свое становище по отношение на фискалния пакт, тъй като там той беше поканен като наблюдател – това становище беше прието от мнозинството от членовете, от най-големите политически групи. В това становище парламента иска от комисията да представи някакъв вид координация по отношение на емитирането на облигации, свързани с държавния дълг. Освен това, трябва да се приложат на практика стабилизационните облигации и да се определи срок за създаването на фонд за спасение. Така наречения фонд за спасение. Всичко това не е несъвместимо едно с друго. Това е позиция, която парламента следва от достатъчно дълго време на сам. Мисля, че с оглед на ограниченото време, което ми беше предоставено, така давам отговор на конкретните въпроси, отправени към мен. Аз съм готова, естествено, по-късно да обсъдя тези въпроси с другите депутати, е, които искат да разберат малко повече. И накрая, в отговор на госпожа Джеркинс, Част от направените коментари са свързани с социални е, въпроси. Тези социални елементи са свързани с е, доклада за макроекономическия дисбаланс и ето защо тук се говори всъщност за, за две законодателни мерки. Благодаря. Всъщност времето ни на практика приключи, така че много накратко от страна на Жан Пол. Мерси. Благодаря. Първо най-общо казано, всички изразиха мнения по начина, по който трябва нещата да се случат. Разбира се, всички ще уважаваме е, мнението е, си, но Европарламента няма никакво намерение да си присвоява правомощите на националните парламенти. Просто за решенията, които са от общностно равнище, искаме на ниво Европарламент да има демократичен контрол. Това е. Нищо повече. Нямаме намерение да се е, намесваме в е, националните правомощия. Първо, конкретно по моя доклад, е, колегата, който спомена е, въпрос по него. Проблема е във връзката между демократичното функциониране на държавата и е, намесата съответно. И наистина трябва да се види как можем да уредим ситуации, които вие споменахте. За сега не сме намерили решение. Сега, във връзка с това, което е, прилича на, на действия с частния сектор, какви последици? Последици са замразяване на оценките, например, които влияят върху лихвените проценти, замразяване на лихвените проценти и успоредно кредиторите на съответната държава би трябвало да излязат наяве, за да може да се види какво може да се направи. Знае се, че при Гърция разпръскването на, на дълга и, и непознаването на, на държателите на този дълг затрудняват преговорите. По въпроса дали можем да имаме по-добро определение на сериозни трудности, ние си зададохме този въпрос. Става въпрос за няколко колеги, които работим по текста. Наистина е трудно. Аз за това въвеждам включването на съвета заедно с комисията, за да се намери наистина разумно решение. Днес да определим тези сериозни трудности сигурно е много трудно. Освен това зададохте два политически много важни въпроса. Какво поле за действие имаме? Надявам се, че имаме някакво, което не е много ограничено, но трябва да се знае, че откакто има криза, Преговорите между парламента и съвета са трудни, защото в съвета много рядко има силни общи позиции. Съответно, председателството се опитва просто да намери някакъв компромис помежду. А обикновено в парламента, обикновено, не винаги, но обикновено парламента по такъв вид въпроси е доста обединен. И накрая за договора, нека да остане някакъв смисъл все пак в договора – с изключение на златното правило. Мисля, че всичко, което е, е в е, договора, може наистина да влезе в европейското право. Това ще улесни наистина е, всички и ще отговори на много наши въпросителни. Благодаря. Right, I know you really don't want to hear from me. I will uh, uh... И сега ще дам думата на господин Крайнер, който иска да отговори на някои от въпросите, свързани с данъчното облагане. Ще отговоря само на няколко въпроса. Първо въпроса за средносрочния бюджет и програмата за стабилност. Има ли връзка между двете? Мисля, че средносрочният бюджет трябва да отразява програмата за стабилност. Програмата за стабилност следва да се приеме, когато в дадена държава трябва да се предприемат допълнителни мерки, а средносрочният бюджет се приема от австрийския парламент всяка година. През пролета се изготвя средносрочна прогноза, изготвя се и средносрочния бюджет – когато обсъждаме програмата за стабилност, в средносрочния бюджет трябва да се обсъдят мерките предвидени, да се пред, предвидят, извинете, мерките предвидени по тази програма. Годишният дефицит в Австрия достигна размер от 4% миналата година се намали на 3,3%, а тази година ще спадне под 3%, с което ще изпълним критериите от Маастрихт. Програмата за стабилност е изготвена до 2016 година. По въпроса за структурния дефицит, един германски институт по економика – се спира върху 62 различни вида структурен дефицит само за Германия в контекста на Европейския съюз. Любопитно ми е защо все още не са постановили и един 63 Въпросът за това какво представлява всъщност структурния дефицит засяга един проблем, по който все още няма яснота. Затова в момента не бих вземал този въпрос прекалено на сериозно. Не бих вземал прекалено на сериозно статистически данни за структурния дефицит в момента. Той трябва да се движи някъде около стойност процент, процент и нещо от БВП. По отношение на данъчното облагане в Австрия ДДС е 10%, например върху млякото, в други страни е 12% и така нататък. Но данъкът върху облигациите, например, е 0%. Никой до момента не ми е обяснил каква точно е разликата между облигации и акции от една страна и продукти като млякото. Защо облагаме с данък млякото, но не облагаме с данъци акциите и облигациите? За кого се въвеждат ниските данъчни ставки? За въпросния 1% от обществото. Това са големи дружества, които избягват данъци на национално равнище. Искаме ли да направим нещо, което да се отрази добре върху най-заможните прослойки или искаме да отправим точно противоположния сигнал, а именно, че те трябва да платят своята част от разноските? Председателката, имаме още 5 минути за около 300 въпроса. Ще се спра само върху някои от тях. Трябва да спомена, че има една поредица от 20 мерки, които ще се разгледат от Европейския парламент. Две от тях ще бъдат разгледани от моята комисия, Фонда за социално инвестиране, и е, капиталовия фонд. Има 18 други мерки обаче, които ще бъдат разгледани по ускорената процедура. Искам да ви напомня, че в е, пакета от 6 мерки се споменава конкурентна способността, както и в мини договора, така и в пакта Европлюс. Проектните облигации също се планират. Една от е, идеите е да се постигне ефект на лоста по отношение на европейския бюджет. Естествено, трябва да се види каква ще е ефикасността, но трябва да се действа бързо. Мисля, че парламента, Европейския парламент трябва да поеме отговорността за въвеждане на данък върху финансовите транзакции, а не данък върху финансовата дейност. Парламента пледира за нещо подобно. Не би трябвало да се пречи на нормалната дейност, естествено на дейността, която е мъглява, би трябвало да се сложи спирачка по някакъв начин. Някой каза, че нямаме достатъчно регламент за финансовите услуги. Всъщност аз разглеждам 29 мерки в момента. Това ми е предостатъчно. Трябва да видим как да координираме макропруденциалната политика, която е част от директивата за капиталовите изисквания. Това ще разреши такива проблеми като ирландския. Ще можем да разглеждаме балони, да откриваме по-рано балони в системата. Мисля, че трябва да се разгледа още веднъж економическия диалог. Нека да изтекна, че и Унгария и Белгия се съгласиха да дадат пред комисията. Казах, съгласиха се, защото това е една покана възможност да обяснат, а не е призовка. Ако тези страни не са съгласни с позицията на комисията, те ще имат възможност да кажат какво смятат, ще получат възможност да се изявят публично. Това е важно от гледна точка на вниманието на обществото, тъй като живеем заедно, работим заедно и, и затова трябва да има и колективна подкрепа на цялото европейско общество, не само на отделни държави и членки. И накрая по отношение на казаното от колегата от Финландия и лихвените ставки. Разбирам аргумента за моралния риск, но онези пък, които са част от някакви програми и, и им се прилагат интрузивни мерки, ще сметнат, че са наказани неправомерно. И не, в крайна сметка не се стига до възстановяване. Ако погледнете Гърция и кажем, че 120% е устойчивия лимит, устойчивия таван е и ще отнеме 8 години за да се стигне до тази цифра, то важно е да има мерки за постигане и на устойчивост. Ако еврооблигациите ще доведат дисциплина, то нека да ги въведем. Може да има някои по-краткосрочни облигации, които могат да доведат до справяне с проблема с моралния риск. Това са като цяло основните въпроси. Беше казано нещо много уместно. В много случаи трябва да има повече Европа, но повече Европа трябва да се реализира в добри времена, освен това. И мерките трябва да се реализират, когато имаме добри години. След няколко минути само, след две минути в 7 часа започва вечерята, дадена от председател на парламента Мартин Шулц, а утре в 9 часа в тази зала ще имаме пленарна сесия относно договора за стабилност, координация и управление на економическата политика на Европейския съюз. Какво ще се предприема от тук нататък? Всъщност така ще продължат дебатите от днес. Благодаря на всички, благодаря на преводачите за това, че останаха допълнително. Ако искате да разберете къде се намира ресторанта за членовете на парламента, ние ще ви покажем.